Good afternoon. Добър ден. Скъпи колеги, благодаря ви за търпението. Извинете за закъснението, но участвах в предаване на живо по BBC. Не можех да, го, да прекъсна участието си, но сега съм тук и сега можем да продължим с точка седма от дневния ред. Е, е, положението, свързано с основните права в Европейския съюз 2010-2011. Давам дума на докладчика Моника Флашикова-Бенова да представи своя доклад. Относно периода, удължен с две години, въпросните години, които споменах, 2010-2011 година заедно с е, доклад изготвен заедно с комисията е, ФЕМ и комисията по петициите. Е, ще обсъдим въпросите с госпожа Флашикова Бенова и ще определим срока за внасяне на изменението. Госпожа Флашикова Бенова има думата. Пекни, пан председа. Колегиня, колеговия. Колеги. Доклада относно състоянието на основните права в Европейския съюз е един от най-важните документи, с който парламента има за цел да подобри състоянието на основните права в страните членки. Е, докладчикът е, спомена, че е, документът беше прият още миналата година и обхващаше периода до 2010 година. Но тъй като предложението на комисията не беше на необходимата висота, срока беше удължен с 2 години, 2010-2011 година. Доклада с докладчик Кинга Гал се основаваше на постлисабонската е, архитектура или структура и касаеше на обезпокояващите е, е, елементи от основните права. В светлината на събитието 2010-2011 година беше решено да се изготви нов доклад, който да предложи решение. Разполагаме също с доклад за периода 2004-2008 година, също разделен на множество а, под теми. Но нека сега да се спра на някои формалности, тъй като обхвата на доклада е ограничен от вътрешните разпоредби. Аз нямах възможност да включа в кратката му версия всички сфери, които ни интересуваха. Затова по време на срещата с докладчиците в Сянка аз познах моите колеги с по-дългата версия и с моите изменения. Е, измененията ми ще бъдат е, предоставени на вашето внимание през следващата седмица. Е, получих подкрепата на други политически групи за моите предложения. Е, с удоволствие ще включа и предложенията на останалите колеги и ще се опитам да ги включа в е, моя доклад така че да мога да ви предоставя един допълнен проект доклад и постепенно да разработим окончателната му версия. И този доклад да представлява ясен сигнал от Европейския парламент. С този доклад парламента иска да заеме своята по-силна позиция, отредена му от Лисабонския договор. Изменения постъпиха и от комисията ФЕМ. Госпожа Ярока беше тук преди обедната почивка. Се извинява, че сега не може да присъства. Тя обаче изказа принципно одобрение е, на проекто доклада. Следващата точка от нашия дневен ред ще бъде работата на агенцията през 2011 година. Сега за по-специфичните е, неща. Е, Европейския съюз е, има нужда от е, по-балансиран доклад, който изразява нашето неодобрение за неспазването на срока за присъединяване е, към хартата и неприемливото поведение от страна на комисията. Комисията действа по безотговорен начин и за да може парламента да изпълни е, своята роля в е, процеса на съвместно взимане на решение, има нужда от съдействието на комисията. Задължението, които се налагат на страните кандидатки и копенхагските критерии, продължават да е, се прилагат и след присъединяването към Европейския съюз и съгласно тези критерии всички страни трябва да бъдат подлагани на периодична оценка по отношение на това дали спазват всички човешки права и и съответно да се избегнат потенциалните нарушения на човешките права. Институциите на Съюза имат право да извършват проверки по отношение на човешките права в страните членки и могат да действат в случай на констатирани нарушения. Европейския парламент има право да внася предложения от законодателен характер Неприемливо за мен е това, че Европейския парламент е единствената пряко избрана демократична институция и съзаконодател, който няма правото да определя тематични области за многогодишната е, рамка за работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права социалните и економическите права, както и полицейското и съдебното сътрудничество, продължават да бъдат изключени от многогодишната рамка за работа на агенцията и затова ние призиваваме комисията тези области да бъдат включени в версията за следващата година. Говорим за основните стълбове на демократичното общество. При настоящото блокиране на предложението на комисията относно хоризонталната директива, разширяваща с разпоредбите относно дискриминацията за цяло от всякакъв характер. Освен това, аз смятам, е, че трябва да се включи и положението на държавите без гражданство, които постоянно пребивават в страните членки, с оглед на това, че те трябва да имат право да упражняват своите права в Европейския съюз тъй като а, в някои региони тези лица се сблъскват с административни пречки, които затрудняват а, техния свободен а, избор на място на пребиваване. Така че комисията трябва да подобри своята стратегия по отношение на подобряване на положението на ромите. Страните членки също трябва да подобрят своите е, дейности за подобряване на положението в равенството между половете, особено по отношение на заетостта. Също така смятам, че е важно да се борим срещу всички прояви на ксенофобия. Тези прояви трябва да се преследват и от по наказателен път. Това няма да стане само а, чрез приемане на нови разпоредби, но и чрез прилагането на съществуването на практика. Уважаеми колеги, моите извинения, които ще получите следващата седмица, а, а, ще ви дадат една малко по-добра представа за това какъв трябва да бъде текст според мен те касаят също така и някои въпроси, свързани специално с условията на криза, в които живеем. Ще касаят и въпроси на ЛГБТ, равните възможности между полите, правата на детето, статута на младите хора и така нататък. Искам още веднъж да изкажа благодарност към докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество. Искам да изкажа своята надежда надежда, че през септември ще можем да приемем един добър и балансиран доклад. С нетърпение очаквам вашите предложения и коментари. Благодаря ви, госпожо Фласикова Венова. И започваме дебат сега. Първият, който е поискал думата, е не е в залата, така че госпожа Вебер има думата и ако госпожа Зданока ще бъде следващата, заповядайте, госпожо Вебер. Благодаря, господин председател. Искам да поблагодаря на докладчицата за работата. До момента сме се сътрудничали чудесно в работата по доклада и е постигнахме споразумение относно бъдещия строеж на доклада, с какво трябва да се занимава и така нататък. Доклада обхваща голям период от време и по тази причина следва да се занимае с много въпроси. Аз в момента изчаквам получаването на изменения, защото всички знаем, че има ограничения за това колко голям обемист трябва да бъде един доклад. Днес сутринта обсъждахме въпроса за свободата на медиите и сега искам отново да зачекна този проблем, тъй като смятам, че отново сме изправени пред въпроса как би трябвало да реагира комисията, когато има правонарушения нарушения на човешките права в някои държави членки. Пак се повтаря сценарият. Ако тръгнем към минимално изискване, то тогава може би трябва самият Лисабонски договор – Лисабонския договор е първично законодателство, пак го повтарям, то в такъв случай никога не бихме се позовали на него. За законодателството, което в момента е в сила, за това специфично законодателство, комисията има различни възможности да реагира, включително има предвиден механизъм предвидена процедура, като да се следва в случай на нарушение. И то при това при липса на специфично европейско законодателство по въпроса. Ето тогава е момента да се приложи хартата, а именно член 2 от тази харта за основни накърними човешки права. И това ще бъде едно от моите изменения. Надявам се че ще успеем да постигнем общо гледище. Нещо друго също искам да кажа, ако позволите. Една-две думи. Пак за свободата на словото, на средствата за масово осведомяване, с оглед на случилото се през последните няколко години. Нещо Нещо страшно всъщност се случи в Европейският съюз, ако, ако всъщност назовем с истинското и име робията. Имаме случаи на съвременно робство и това надхвърля всички човешки очаквания. Може ли през 2012 година човек да очаква на територията на Европейския съюз да има робство? И това е също включено в доклада. Благодаря следователно още веднъж на докладчицата и на е, служителите от секретарията и нашите политически съветници. Благодаря. Данока. Госпожа Зданока. Yes, thank you, Chien. Благодаря, господин председател. Поздравления за Моника и нейните сътрудници за превъзходният текст, който са изработили. Обсъдихме го вече на среща с докладчиците, докладчиците в Сянка. Сега всички вече работим по измененията. Текстът на доклада е разделен на няколко части. Освен това има и членове, които съдържат общи препоръки. Особено сме удовлетворени от факта, че тези общи препоръки не са само общи съображения, а съдържат и критично отношение спрямо това, което не е свършено, а е трябвало. Някакъв пример да дам, а именно липсата на хоризонтална директива, която да гарантира закрила срещу дискриминация на всички. Това е член 15. Докладчицата е критична и спрямо МВФ МВ, МФЕР, е извинете, многогодишната финансова рамка. Това също го повдигнах аз днес сутринта при посещението на датското председателство. Не настоява докладчицата за разширяване на обхвата на МФР. За съжаление обаче не можем да предложим никакви конкретни действия, защото пак, за съжаление, парламентът не участва в процедурата по съвместно взимане на решение. Може да сме само критични и нищо повече. И за това за това, за да можем да продължим работа по този въпрос. Трябва да се борим за промяна в статуквото. Критични сме и спрямо комисията по процедурата, по наказателните процедури, когато има нарушение. Това са членове 7 и 8. трябва по да засилим повече краските в призива към държавите членки да спазват изискванията на международното законодателство. Това е член 12. Не само когато става дума за борба срещу тероризма, а и когато иде реч за по-общи понятия. Много държави членки са се присъединили към Международната конвенция с резерва. Може би трябва да поискаме обяснение за това как точно разбират и тълкуват някои понятия някои държави членки не са удовлетворени от разпоредбите, забраняващи дискриминация на националните мълцинства, смята, че няма достатъчно ясна дефиниция за това какво е мълцинство. Надявам се всъщност, че нашата комисия ще излезе със собствена резолюция. Поздравление отново на докладчицата. И още нещо преди да приключа нашата позицията на групата на зелените, която всъщност изразяваме не за първи път, дори нашият, един от нашите заместник председатели се обърна с призив към председателя на парламента, т.е. отново призоваваме да не се използват двойни аршини вън и вътре евро, от Евросъюза, когато говорим за защита на човешките права разликата не трябва да се прави. Афет и Дрои прави, изработват препоръки държава по държава, обрисуват положението във всяка една държава вътре в Евросъюза. И именно тук, в рамките на Европейският съюз, Винаги сме се противопоставяли на този подход страна по страна. Това не се споделя очевидно от е, всички и даже мнозинството в парламента блокира това ни желание да прехвърлим това прилагане на защитата на човешките права по еднакъв начин вън и вътре от Евросъюза. Госпожа Конс, сега има думата. Благодаря. Също бих искала да кажа, че докладът е отличен. Моника, искам да спомена три аспекта, които ми се иска да застъпим по-широко. Един от тях вече се съдържа в доклада, а именно положението на ромите, дискриминацията срещу ромите, сегрегацията при обучението и в жилищната ситуация на ромите. Второто, което ми се иска да, да включим, е омразата и престъпността породена от нея. Вчера присъствах на един семинар на който се изказа становището, че този вид престъпност, основан на омраза, трябва да се преследва по наказателен ред. Това няма да реши проблема автоматично, но поне трябва ясно да кажем, че е необходимо да се предприемат следващи стъпки. И още нещо. А именно, че преди присъединяването към Европейския съюз, критериите от Копенхаген се следят много внимателно. В момента, в който дадена страна се присъедини към Европейския съюз, този мониторинг, това наблюдение се е, е, прекратява. Европейските институции обаче трябва да продължат този мониторинг, това наблюдение, защото става дума за нашите основни и демократични ценности. Така че аз ще направя някои препоръки е, в този смисъл. В смисъл, че трябва да се, промени, е, да се продължи мониторинга след присъединяването на страните към Европейския съюз и че ще трябва да изработим механизъм, по който да стане това. Знам, че не е лесно, но смятам, че е важна задача на европейските институции. Господин Бронс. Благодаря. Наистина, имиджът е, е важен не само за човека, а и за институцията, особено ако институциите смятат, че имат някаква роля да, да играят в света и в живота. Ние със сигурност не сме скромни. Нямаме комплекс за малоценност в никакъв случай. Следователно, добродетелта трябва да бъде схващана не само като като такава, като добродетел от нас самите, а и от всички останали. Става дума тук за върховенството на закона, за демокрацията и за правосъдието. Не всички обаче могат да се похвалят с имидж, който отговаря на тези критерии. Не всички се отнасят с опозицията по един и същи достоен за демокрацията начин. Има нарушения, най-скорошното бе в Унгария, например. Някои държави, разбира се, се съобразяват с законите. Има различно прилагане на това какво смятаме всички за върховенство на закона. Някои смятаме, че трябва да прилагаме върховенството на закона към нас самите, а към опозиционерите по друг начин. През 2004 година в самата Белгия бе забранено в Ламсбиланг, една от най-големите партии тук. През 2003 година в Германия, например, се опитах да забранят една много малка партия да забранят да съществува, защото тя бе завела дело в протест на мерките възприема, предприемани срещу тях поради именно опозиционната им дейност. Тоест, в една такава чудесна държава, демократична тя като Германия, все още има специални служби, които манипулират разпределението на силите в опозиция. Тоест, все още получаваме впечатление за разпределение на силите между господари и подчинени, но сякаш го замитаме в подкелима, където никой не го вижда и не може да бъде свързано с нашия имидж. Същия пример можем да дадем и с веб страницата на една холандска партия, срещу която се предприеха наказателни мерки заради съдържанието, което се излага там. Последният пример, например, мога да го цитирам от Франция, където През 1915 година арменският геноцид толкова отдавна случило се събитие, днес френският политически живот го превръща в вододел на политическия живот и забранява да, се, да не се признава страни, които се държат по този начин, не са просто лоши, те са направо луди, ако трябва да на, на, наличаме имената, нещата собствените им и имена. Те просто не вадят изводи от историята. Те е, разделят историята на добра и лоша и се придържат към това, което им изнася. Разбира се, че не трябва да се пращат хората в затвора, защото мислят по различен начин. Това би означавало да убиваме в името на мира или друго такова някакво оксиморонно представление. Нека сами да се погледнем честно в огледалото и да видим, че не винаги сме пример за подражание и че има някои грозни черти, които ние като демократи забраняваме на други държави. Благодаря. Надявам се днес след обяд да не се случи това, което се случи е, преди обята, именно да ни се свърши времето. Е, имайте предвид, че ни предстои среща на координаторите. 45 минути са предвидени за този дебат и сега ще дам думата на госпожа Гал и след това думата отново на госпожа Флашикова Бенова. Е, искам първо да поздравя госпожа Бенова за доклада. Е, приветствам също така е, и това, което се каза за критериите от Копенхаген. Е, този е, текст всъщност вече част се съдържа в доклада в самото му начало. Е, искам да подчертая още веднъж важността на критериите от Копенхаген по отношение на човешките права и националните мълцинства. Някои неща засягат а, е, принципа на субсидиарност а, и ще направя някои изменения в, а, в този дух. Бих искала и да добавя някои неща към текста, ще ги представя като а, изменения. А, смятам, че текста се нуждае от малко повече балансираност по отношение на различните причини за дискриминация, например дискриминация към националните мълцинства това, този аспект на дискриминацията липсва в е, текста. Смятам обаче, че е, като изменение ще можем да добавим текст в този дух. Ще добавя и някои неща във връзка с правата на е, децата, за да можем да обхвадим всичко. Надявам се, че ще си сътрудничим добре. Благодаря. Благодаря. Връщам думата на госпожа Флашикова Бенова. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искала да ви благодаря за чудесния дебат и за отношението, което показахте към доклада. Мисля, че ако успеем да приемем добър, силен доклад е, ще даде много положителен знак и ще представи много добра светлина нашата институция. Записах си е, всички ваши коментари е, и, както вече казах, следващата седмица ще получите пълния текст на доклада, заедно с измененията и ако ми позволите да повторя срока за внасене на а, измененията 9 юли е този срок. Сигурна съм, че благодарение на вашите изменения и с тяхна помощ ще изработим един силен доклад. Господин председател, надявам се, че успях да се вместя във времето. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на госпожа Флашекова Бенова. Успяхме да се вместим точно във времето, което означава, че преди да минем към следващата точка, ще трябва да ви напомня, че е определен крайен срок за внасяне на измененията 10 юли на обяд. Гласуването в комисията ще бъде на 19 септември. Преминаваме към точка 8. Агенцията на Европейския съюз за основните права и нейния годишен доклад за 2011 година. Ще чуем представяне на годишния доклад и това представяне ще бъде направено от, господин Мортен Керум директор е, на агенцията, и е госпожа Илзе Бранц Керис, е, председател на управителния съвет на агенцията. Европейската агенция за основните права знаете, че приема годишен доклад за изминалата година, 2011. Днес този доклад ще бъде представен на нашата комисия, съгласно член 12 от документа, с който се учредява тази агенция. Добре дошъл на господин Керум. Добре дошли е, в нашата комисия. Ще чуем презентацията, след което ще имаме дебат по нея. Нека първо да дадем думата на председателя на управителния съвет, госпожа Бранц Керис, и след това ще чуем и председателя, господин Мортен Керо. Заповядайте. Благодаря. Аз съм наистина много щастлива от това, че сме днес заедно и обсъждаме годишния доклад на Агенцията за основни права. Правим инвентар, отчитаме се, хвърляме поглед назад, а разбира се и размишляваме какъв е нашият бъдещ потенциал. Това не е доклад за агенцията като такава за състоянието на основните права в Европейският съюз. директор Мортен Херум ще очертае предизвикателствата, тематичните предизвикателства, но тъй като тази година, тази годишният доклад отчита пейзажът, ландшафта за основните права през не само тази година, а през последните пет години. Аз самата, като председател на управителния съвет на агенцията, бих искала да очертая мястото на агенцията. И ще го направя, спирайки се на два основни въпроса. Първият въпрос е какво е мястото на агенцията в пейзажа на основните права в Европа и второ, какво е нейн, каква е нейната добавена, допълнителна стоеност. Къде сме в момента? Ние започнахме като новоселци, като пришълци. Сега обаче това вече е минало. Установили сме се и имаме вече маниер на действие представляваме неделима част от пейзажа. През последните няколко години агенцията изработи около 90 доклада за състоянието на човешките права, за да информира и да подклажда дебата по основните права в Европейския съюз. Ние, разбира се, сме много повече от издателска къща. Изработваме правни становища, включително и по ваша молба, становища за становища за доклади и резолюции, които разработвате. Последното ни становище бе за разделянето на семейни блага при развод. Организираме годишна конференция и годишен симпозиум и те са се превърнали всъщност в чакани и авторитетни събития. Нашата платформа работи и с представители на гражданското общество, правозащитници и съставляваме организация или мрежа от около 300 участника. Агенцията си сътрудничи си с различните европейски председателства, за да участва в европейският процес. Ние предоставяме информация, статистики и съвети на институциите и на държавите членки, както на европейско, така и на национално равнище е ясно и сме получили признание, че сме важен играч и сме се превърнали в такъв за сравнително кратко време. Миналата година в изработването на нашата оценка бяха ангажирани 450 важни фактора, като правозащитници, институции, национални или европейски. 76% от анкетираните отчетоха и всъщност записаха, че ние сме сред трите най-важни гаранти на опазването на човешките права. 75% от анкетираните отговориха, че са, задовол... са задоволени от качеството на нашите доклади. Взаимодействаме си и с други фактори от пейзажа И особено бих искала тук да почетая нашето сътрудничество с Съвета на Европа. Съвета на Европа е представен в нашият управителен съвет. Разбира се, обаче, взаимодействието ни с тях е ежедневно и редовно. Нашето съдействие с другите европейски агенции, като Frontex, Института за равнопоставеността на половете, Европол, Евроюст и службата за политическо убежище са нашите партньори и взаимно се допълваме всъщност, не се повтаряме, не се покриваме. Нашият мандат никога не е бил критикуван всъщност. Не е, важно е да го подчертаем. Има обаче разкол и разнобой относно това как агенциите трябва да бъдат застъпени в бъдещата многогодишна финансова рамка. И надявам се, че в скоро време ще се отзовете на нашата покана и ще дойдете на посещение при нас, да видите точно как работим. В Виена е нашето седалище. Вторият ми въпрос свърза с това дали агенцията е предоставила добавена стоеност в 50 години съществувание. Ако обърнете на страница 11 от доклада, който надявам се всички имате, това е почти в самото начало на доклада, там ще прочетете описание на това какви права са гарантирани от кой текст, от кой инструмент и на какво равнище. Четвъртата, четвъртият раздел на този доклад описва взаимодействието между Европейският съюз, Съвета на Европа, ООН и националните организации. Тук може да видите всъщност за какво се изразява нашата добавена стойност. Ние се явяваме единствената независима организация, която се занимава с всички права, които са разписани в хартата. Освен това, подчертаваме и тяхното международно измерение. Това го пише в глава 10 на доклада. Агенцията предоставя сравнителна информация за целият Европейски съюз и освен това представлява мултидисциплинарно своята информация. Предоставя перспективата и на гражданското общество чрез съответната си платформа, в която са представени всички управленски равнища. Наистина и накрая всъщност ние подпомагаме институциите в изпълнението на хартата. Около две трети от анкетираните в Евросъюза заявяват, че искат да научат повече за, то, за това какви правила са разписани в хартата, за да знаят как да постъпят, ако се почувстват оскърбени или нападнати по някакъв начин. Имаме съответна веб страница, която бе представена заедно тук на заседание с вашата парламентарна комисия. И тази година ще лансираме една нова онлайн програма, апликация, за да може достъпът до хартата да бъде по-пряк с три натискания на бутона на мишката да стигнете до нея. Може би малко наивно ви звучи описанието, но това е много-много важно, когато се обръщаме към широката публика. Има всякакви хора и някои от тях имат нужда от конкретни инструкции за това как да намерят информация. Дами и господа, в заключение искам да кажа, че това е нашия четвърти годишен доклад. И агенцията вече съществува от 5 години. Новата 5 годишна финансова рамка Надяваме се, че ще бъде приета в скоро време от съвета и там ще продължават да ни имат предвид. Външните оценки на агенцията, така както гласят изискванията, ще отразят мнението на аудиторите за нас и за това как трябва да работим в бъдеще. От гледна точка на управителния съвет искам да заявя благодарността си и задоволството си за това, от това, че така бързо се превърнахме в основополагащ фактор в пейзажа на основните човешки права в Европа. Ние с нас се съобразяват, до нас се допитват главните институции и ние ще работим за това, защото човешките права да бъдат достъпни и гарантирани за всички. Благодаря. Благодаря. Сега ще изслушаме господин Мортен Керъм, е, директорът. Благодаря, господин е, председател. Благодаря, че ни поканихте да дойдем отново при вас, за да спазим ежегодната традиция да представим годишния доклад. Представянето на годишния доклад е чудесна възможност да представим това, което сме постигнали и това, какво смятаме да постигнем през следващата година. Радвам се, че тази година имаме възможност да направим нашия доклад съвместно с управителния съвет. имаме до този момент три годишни доклада и един от страна на комисията. те ни дават една много ясна картина за това колко са важни основните права в Европейския съюз. Ще засегна само някои определени области, в които все още имаме проблеми, които будят нашата загриженост и ще продължат да бъдат в фокуса на нашите усилия. ромите, защитата на данните, обежището и множествената дискриминация. Това са четирите области. Първо за ромите. Все още е, това е едно от основните е, предизвикателства пред човешките права в Европейския съюз. За сега само 15% от ромите успяват да завършат повече степен, по-висока степен на образование. Около 40%, т.е. малко по-малко от половината от ромите, сред които проведохме проучване, живеят в а, условия, а, които ги карат да си лягат гладни, защото а, не могат да си позволят достатъчно храна. Зна... Страните членки и европейските институции в лицето на Европейския парламент и вашата комисия работят усилено за преодоляване на тази ситуация. Миналата година комисията започна инициатива за изготвяне на национални рамки, национални стратегии за работа с ромите. Констатациите на Агенцията за основните права е, че а, тази ангажираност от страна на комисията ще подобри положението, тъй като ще бъдат изготвени национални стратегии и планове за действие. Е, в нашите доклади се описват добрите практики, положителния пример защото а, е, Нещата могат да бъдат подведени под един общ знаменател, а именно успех с ромите може да се постигне тогава, когато те бъдат включени във всички сфери на обществения живот. Ще следим доколко се изпълняват поетите задължения. Нашата агенция редовно ще предоставя данни, възоснова на които страните членки и институциите да могат да извършват своя мониторинг. В Виена ще се срещат страните членки и комисията, за да видят дали техните дейности водят до напредък. По втория въпрос за защитата а, на данни. А, по какъв начин се справяме с а, предизвикателствата на технологиите? Въпросът за защитата на данните привлича на пасада голямо обществено внимание. Е, голяма загриженост се е, изразява по отношение на е, личните данни, които се предоставят в социалните мрежи, телесните скенери, събирането и съхранението на данните и така нататък. Нашата агенция посвети на тази тема един годишен симпозиум, по-специално по въпросите на задържането, на събирането на данни а, и на правото на изтриване на данни от социалните мрежи. Европейския парламент беше представен от вашия докладчик по въпросите за защитата на данните. По третата област, убежището. Годишният ни доклад засяга въпросите с търсещите убежище от Северна Африка вследствие на събитията от арабската а, пролет. А, положително ще бъде създаването на обща европейска система за а, убежището. Също така и правото на връщане. Единствено независимия национален а, мониторинг а, може да гарантира, че връщането а, ще се а, е, извърши по начин, който зачита човешките основните права. Но все още страните членки не са изградили такива системи. Нещо малко по-положително, за което мога да ви разкажа, в сравнение с годишния доклад през миналата година. Тогава ние казахме, че девет държави нямат альтернативи за подслоняване на мигрантите през тази година е, тези държави, бро на тези държави е само две. Е, трябва колкото може по-бързо да се създаде а, е, обща европейска стратегия за а, убежището, защото по този начин ще се гарантират основните права в областта на убежището. И сега накратко и по четвъртата тема множествената дискриминация. Т.е. дискриминацията по множество причини в комбинация. Това ние наричаме множествена дискриминация. Този вид дискриминация представлява е, е грубо нарушение на човешките права. Един пример е жена ромка, която е, е, е насилствено а, придобива стерилитет. страните е, членки започнаха да документират все повече случаи на множествена дискриминация, за да могат да се съберат данни за а, такива случаи. Необходими са политики за подкрепа на онези, които стават обект на множествена дискриминация. Е, е за да се внесе яснота в дискусията за изработка на политики Нашата агенция работи по въпросите за множествената дискриминация в областта на здравеопазването. Обект на такава дискриминация стават най-вече мигрантите, ромите и така нататък. Т.е. тук се сблъскваме с множествено е, с множество проблеми. Надяваме се да можем да ви дадем повече подробности по този въпрос през е, е, есента. Предложението на Европейския съюз за хоризонтална директива ще ни помогне Дами и господа, предстоящия период Следващата година, докато ви представим следващия годишен а, доклад, а, ще бъде а, период на, а, на действия а, в различни области с цел да се защитят основните права в Европейския съюз. Нека да кажа още нещо съвсем накратко. Когато посещавам 27-те страни членки, се срещам с представители на гражданското общество и се опитвам да си създам ясна картина за основните проблеми, които се засилват от политиката на економии, която се налага в момента. Трябва да обърнем особено внимание на най-уязвимите в нашето общество. Хората с увреждания, на които се ограничават помощите, емигрантите, е, децата, децата на, е, от младсинствата и техния достъп до образование. За това призовавам страните членки, всички, които участват в вземането на решение, непрекъснато да имат предвид основните права, когато налагат мерки за реализиране на економии. Надявам се доклада, който ви представихме, да ви помогне да придобиете един по-задълбочен поглед върху развитието на ситуацията относно човешките права. Нашите експерти в агенцията винаги с удоволствие ще ви помогнат, ако се обърнете към тях по какъвто и да било въпрос. number of members willing to take the floor. Е така, кой би желал да вземе отношение? Аз предлагам до 16.30 да обсъждаме този въпрос. Ще имаме време и за отговор. Госпожо Кунц, заповядайте вие. Благодаря. Благодаря за представенето на годишния доклад и за самия доклад. Аз наистина споделям мнението, че агенцията е важен фактор. Установила се, наложила се като такъв през последните пет години. С удоволствие бих се отзовала на поканата да ви посетим вашите доклади. Имат европейска добавена стойност. Това за европейската добавена стойност е често популярна фраза, но във вашия случай е подплатена със съдържание. Казахте, че участвате в пейзажа на опазване, зачитане на човешките права, който в Европа е на няколко равнища и участват различни национални и държавни и неправителствени организации. Не всички обаче разполагат с юридически инструменти понякога правните и финансови средства са доста ограничени. Затова искам да ви попитам. С оглед на това, което казахте за оценката, аудита на държавите членки, дали има риск от нарушение, Смятам, че тук е важно не да се анализират конкретни факти, а да се анализира цялата система защото системата е много повече от съставляващите я съставни части. Бих искала да попитам, значи, дали имате мандат да аудитирате цялата система. Това, което чета в доклада е, че се занимавате повече с конкретиката. Имате чудесни доклади за конкретни елементи, но не за цялостната система в една или друга държава. И до сега съм се го обяснявала с това, че нямате мандат. Смятате ли, че трябва, ви трябва по-широк мандат? Ако е така, може би ние трябва да започнем инициативата, ние като парламент и ние като комисия Либе. Благодаря. Записват се все повече и повече, така че по две минути на всеки се падат госпожа Гънс показа, че е възможно човек да е кратък, така че следващия оратор госпожа Вебер. Благодаря на ръководството на агенцията за това, че дойде при нас, за да сподели какви са техните изводи от изминалата година. Съвсем накратко, искам да кажа, че съм с смесени чувства. От една страна високо оценя работата, която вършите, от друга страна смятам, че агенцията продължава да не бъде основна отправна точка, основен партньор, с който се работи по въпросите на човешките права. Не знам дали не трябва да се преразгледа законовата рамка, възоснова на която е определен вашия мандат и вашите правомощите също така във връзка с доклада на госпожа Флашикова Бенова. Мисля, че се повтарям за трети или за четвърти път днес, но пак ще кажа, че мисля, че имаме ясно европейско законодателство е, и комисията разполага с достатъчен набор от инструменти е, за работа с страните членки, които не изпълняват изискванията на законодателството. А ако нямаме достатъчно законови разпоредби, защо не се обърнем към договорите. Защо не се и проучване в този дух? Медиите са само а, единия от аспектите на проблема. Другия са ромите. Вие говорихте за общото положение на ромите но смятам, че вие нямате мандат за да се разпростате по-нашироко върху тази тема. Ние нямаме законодателство за ЛГБТ. Нямаме. Аз бих искал да насърча работата в тази посока. Просто смятам, че трябва ясно да се знае по какви теми е, можете да работите вие. Смятам, че това трябва да са всички теми, които касаят човешките права. Госпожа Гал. Благодаря. Добре дошла на, упра... на председателя на управителния съвет на агенцията, както и на директорът на агенцията. След 5 години наистина може да се каже, че присъствате в пейзажа, в ландшафта на правозащитничеството в Европа. Не знам дали това някъде е било подставено на дебати изобщо, тук или някъде другаде, но факта си е факт. Бих искала да подчертая нещо, което подчерта госпожа Бранс Кехриса, именно сътрудничеството с другите агенции през е, тези години. Случилото се показва, че е възможно. Възможно е да се надгражда, да се сътрудничи с другите, вместо да се припокриват сфери на дейност. За това ви поздравявам с постигнатото. Казахте също така някои специфични области, които сте включили в доклада. Най- важните теми вече ги изброихте. Аз бих добавила още една, която може би трябва да бъде застъпена в бъдещите доклади, а именно националните и езикови малцинства. Това е сравнително голяма, многобройна група от населението, около 10% от европейското население. И имам чувството, имам усещането, че тази се налага тенденция тези, тези въпроси да се обсъждат по общен знаменател на общата дискриминация. Въпреки, че смятам, че трябва да им се обърне друг вид внимание. Затова предлагам това да се включи в следващия ви доклад, защото в многогодишната финансова рамка това се включи изрично. С други думи, вълнува се, много хора се вълнуват от това. Благодаря. And, uh, I, course, uh, Благодаря а, аз също се радвам, че е, господин Кером и госпожа Керис са днес при нас. Аз е, имам малко критични бележки към а, е, вашия доклад. Така е по традиция, така ще бъде и сега. Ще продължа а, с това, а, което започна Кинга Гал за националните мълцинства. Четейки вашия доклад, сега разбрах защо а, държавите членки поставиха под въпрос дискриминацията възоснова на принадлежността към национално а, Защото а, самите вие не поставяте този вид дискриминация на равна основа с други видове дискриминации. Казвате това в глава 5, където говорите за дискриминация въз основа на увреждане, сексуална ориентация, множествена дискриминация и така нататък. Но националните младсинства ги изборявате отделно. Вие се концентрирате тук повече върху расизма, който също е част от този вид дискриминация и а, не се споменава изобщо дискриминацията възоснова на образованието въпреки че в хартата на основните права се говори и за езикови мълцинства. Когато говорим за национални мълцинства, трябва да споменем и езиковия проблем. Може би следващите доклади трябва да бъдат малко по-балансирани в това отношение – По другия въпрос говорихме във връзка с доклада на Моника Флашкова-Бенова за това дали дадена държава спазва международните си задължения. Вие споменахте, че това е добър източник на информация. В глава 10 имате тази таблица с държавите, към коя конвенция не се е присъединила дадена държава. Вие сте го направили с различни знаци, различни цветове. Трябва да се направят още доста неща в това отношение. Трябва да призовем страните членки да се присъединят е, към споразуменията, към които още не са се присъединили. Агенцията за основните права би трябвало да може да работи по заявка, примерно заявка от страна на нашата комисия. Благодаря. Okay, Добре, взимаме си бележка, значи и можем да го дообсъдим на заседание на координаторите. Да, всъщност имате право да давате заявка и за включване на нещо в дневния ред на комисията. А дали това ще се случи, вече е работа на координаторите. Госпожа Флотхе. Госпожо Флотхе, две минути. Да, бързо започвам си аз с благодарности чудесно свършена работа и, и аз като госпожа Вебер смятам, че в този доклад за дейността бихме могли да се възползваме и да предложим процедури, които да са по-строги и по-стрикни към държавите, които не се изпълняват задълженията. Говорите за контрола по границите и не се а, сведите да кажете, че това е доста важен и тревожен в момента въпрос. Казвате, че си сътрудничите от 2010 година с Frontex, участвате в форума за човешки права на тази агенция Frontex, така че питам сега в рамките на това сътрудничество как работите за да може вашата дейност и нашата дейност или тази на Frontex за опазване на външните граници да са хармонизирани. Да, дали правите посещения, дали след това пишете протоколи за тези си посещения. По въпроса за ромите, наистина трябва факторите от най-различни нива да бъдат включени, за да се изработят индикатори, които да измерват ефективността на политиките, които се прилагат спрямо тях тази работа, започната от Световната банка, трябва да се продължи и да се изработи в крайна сметка един общ показател или общи показатели, които се използват от всички държави членки. Сега за малолетните, изоставените малолетни, работи се в специална работна група по този въпрос как, е, какъв ще бъде вашият принос към доклада, който трябва да получим в средата на следващата година по този конкретен въпрос. Най-вероятно тук може да сътрудничите при изработването пак на критерии, които да мерят ефикасността на нашите политики по този въпрос в различен мащаб или на различно равнище. Господин Клейс. Е, Благодаря, господин председател. Три точки ми направиха впечатление във вашия доклад. Разбира се, проблемът е, че това, което вие работите в агенцията е с толкова широк обхват, че е, някои неща се губят от съдържанието. Става дума за правата на гласуване на чужденци. И по-специално за това, че трябва да бъдат премахнати пречките за участие в изборите. Не може да се каже, че става дума за основни права в случая. Имам предвид правото на чужденците да участват в избори в приемащата страна. Е, това зависи изцяло от волята на съответната страна, която е приемаща страна и не може да се каже, че е основно право. Ако тук говорим за основни права, тогава наистина можем да отбележим, че съществува е, нещо като инфлация на правата и се губи е, основното в съдържанието. Ставаше дума също за альтернативи за преместване на незаконно пребиваващи чужденци. Всъщност става дума за това, че те биват приемани в закрити и полузакрити заведения. В е, Белгия имаме много тежа копица с това. Около 500 евро на ден струва издръжката на тези хора и по този начин ние не можем да контролираме как се движат те, къде отиват. И ако бъдат върнати обратно в техните страни, тогава положението става много тежко и те наистина могат да изчезнат безследно. Още нещо, жените, които носят бурка и хиджаб, това е забранено в някои страни. Във вашия доклад вие посочвате, че при определени обстоятелства това нарушава религиозните свободи на тези жени, но аз си мисля, че до известна степен по този начин се закрепва а, нещо от исляма, което а, вече не е актуално. И а, мисля, че а, това трябва също да се отбележи в доклада госпожа Лудънча. Yes, also from my side, I would like to thank, uh... И от мен благодарности към агенцията, не само за доклада. Искам да благодаря на целият екип, който работи във вашата агенция, тъй като мисля, че наистина вършите много добра работа. Можем да си спомним само една много критична статия в австрийските вестници, на която вие дадохте много добър отговор. Този отговор беше много важен, тъй като много често работата, която вижда, е, вършите, не е видима за медиите мисля, че е добре да информирате самите вие обществеността за онова, което вършите. Искам да направя коментар по две други неща. Първо, когато говорите за миграция и обежище. Вие казахте, че е добре да има обща европейска система за обежището. Мисля, че отдавна е време да се създаде такава. Ние сме също на това мнение. Трябва обаче да кажем и, че няма достатъчно добър национален мониторинг върху това какво е отношението, как се третират търсещите обежище, дали търсещите обежище се връщат в страните по происход и така нататък. Мисля, че парламента може да подкрепи вашите усилия в това отношение. Най-вече заради това, че много държави, включително и моята страна, Австрия, се опитват да върнат търсещите обежище в, в техните държави по происход, въпреки че тези търсещи обещи не бива да бъдат изпращани никъде, тъй като те са се установили в страната, говорят езика и така нататък. Имаме скорошен случай с една жена от Косово и една от Украина, които живеят от 17 години в Австрия и сега трябва да бъдат върнати, което е налудничево. Искам да ви поздравя обаче за проучването, което правите за е, хомос, хомоби и транссексуалните е, е, лица и за борбата с хомофобията. Вашето проучване е изключително полезно. Бих искала да знам обаче в какъв срок ще бъде завършено това проучване. Бихте ли могли да ни кажете колко души са го подписали, колко души го подкрепяте? защото смятам, че националните европейските институции трябва да се борят за правата на тези групи. Господин Бронкс, чудя се дали представителите на ФРА, на агенцията, с други думи, мислят, че проблемите за, на дискриминиране на политически опоненти или по идеологически причини трябва също да бъдат обект на законодателстване в държавите членки. Дали това не трябва да бъде включено към престъпленията по омраза, пропагандирането на омраза и ненавист към политически опоненти? Това сигурно зависи от от това кой към коя партия принадлежи и каква идеология изповядва. Но смятам, че трябва да включим като положителна дискриминация. Благодаря. Thank you. I was just uh, reading the sixth chapter. Uh, аз е, чета глава 6 и не намирам нищо относно гражданите, които принадлежат към етническо младсенства в Словакия, страдащи от закона за езика. Споменате се в тази глава множество случаи, но нито един а, от а, Словакия. Моя въпрос е, знаете ли нещо за положението на етническите младсинства в Словакия и за това, че съществува езиков закон, който наказва тези младсинства? Госпожа Риспек, имате думата за кратко. Euh, да, наистина ще бъда кратка. И аз искам, като моите колеги, да ви кажа, че елементите ми правят много добро впечатление. Просто нещо конкретно, свързано с тема, която е важна за мен и която не винаги ясно се подчертава, а именно вниманието, което отделяме на децата и на тяхната закрила. Има глава във вашия доклад по тези въпроси за децата, които са жертви жертви и освен това са от семейства на разселени емигранти. Това разбира се трябва да бъде регулирано от законодателството за правата на детето и както и законодателството, което се занимава с смесаните бракове или с отвличанията. Разбира се обаче това са крайни случаи има и друго нещо, не чак толкова драматично, а именно за това кой праща издръжката и кой остава попечител на децата при разделяне на смесени двойки. Това, разбира се, има своя ефект върху родителите, но и върху децата. И тъй като това ми се струва, че е изпуснато, бих искала да попитам за вашето становище. Със сигурност имате мнение по този въпрос. Най-вероятно познавате а, е, а, е, този казус. И нещо друго, което вече бе казано от колегите, смятам, че можем да предприемем просветна кампания пред европейското гражданство, за да стане ясно точно каква дейност развиват. Разбира се, че на гражданите не трябва да й дадем доклада да го прочетат, а да им кажем обаче, че има такава агенция и тя работи по тези въпроси. Благодаря. Господин Румева сега има думата. Един много кратък въпрос. Една от главите е посветена на множествената дискриминация. Въпросът ми е следния. До този е, момент е, въпросът ми е дали директивата, която съществува, е, повлиява по някакъв начин на множествената дискриминация в Европа. Нека да следваме същия ред. Първо ще дам думата на председателката на управителния съвет. Госпожо Бранц, имате думата. Благодаря за това, че направихте толкова много коментари и зададохте толкова много въпроси. Аз ще бъда кратка. Мисля, че е, много от въпросите касаеха условията, в които работи агенцията, контекста, в който работи агенцията и кои въпроси могат да бъдат включени в нейната дейност или е, не. Е, голяма част от тези въпроси трябва да бъдат разгледани при изработването на многогодишната е, рамка. В момента приключваме външната оценка. Тя всъщност тече в е, настоящия момент и надяваме се да завърши преди края на тази година и след това ще дойде подходящия момент, в който ще се вземем с въпросите за първомощията и мандата на нашата агенция с участието на парламента. Има обаче място за размисъл по тези въпроси още от сега. Трябва да не забравяме обаче, че ние сме агенция на Европейския съюз. Тоест, не можем да навлизаме в въпроси специфични за страните членки, най-вече когато се говори за мониторинг. Мисля, че това ще остане така за в бъдеще. Знаем, че има други институции, които са компетентни да правят това. Когато става дума, благодаря на госпожа Зданока, за въпроса, свързан с езиковите проблеми. Благодаря на всички, които засегнаха този въпрос. Вярно е, че агенцията в момента се съсредоточава само върху шесте вида дискриминации, залегнали в директивата, въпреки че в хартата се съдържат много други е, е, причини за дискриминация. Вие споменахте за езиковите проблеми в образованието. Мисля, че има място за работа по тези е, въпроси в контекста на е, правата на детето в Европейския съюз. Също така, е, относно критиката мисля, че Мортен ще добави, е, ще каже повече от мен. Беше е, спомената страница 61 участието в е, местни избори. мисля, че нашата агенция говори за политическото участие, въпреки, че няма такова формулирано основно право участие в местните избори. Но това право е, е част от интегрирането и затова наша, наша задача е да представим добри практики, от които можем да се учим, въпреки че това не е залегнало в законодателство. Нашата агенция с удоволствие е, събира тези практики и ги представя на страните членки. съгласно законодателството, нашата агенция е натоварена и със събирането на такива практики. Що се отнася до националните младсинства, Мисля, че вече говорих за специфичните причини за дискриминация. Това са е, неща, които агенцията предвижда за своята бъдеща работа. Е, Една от важните теми обаче е, е сътрудничеството ни с европейските институции. Е, в е, момента фокусът е поставен повече върху расизма, тъй като имаше е, повече поводи, защото защото се предвижда създаване на агенция за борба с расизма и, и ксенофобията съществува. Е, заради това нашата агенция продължава да работи по проблемите на расизма. Ще продължим със сигурност обаче да говорим по тези въпроси. Господин Керам има думата. Е... Благодаря. И ще бъда и аз е, кратък по въпроса за мандата. Започвам с това. Когато започнахме работа, се проведе е, дебат за мандата на агенцията, дали трябва да бъдат само човешките права, общо казано, както всъщност работи и съвета на Европа. Или нашата агенция трябва да бъде малко по-ограничена и да блюсти само за човешките права, що се отнася до тяхната защита в европейското законодателство. И така, може би след като получим оценката, можем наистина да подновим дебата за това каква агенция трябва да сме, за да може да се справим с поръките, така както ги описа госпожа Конц, холистично погледнато на тях във всичките им измерения. Също така накратко по въпросите за политическото убежище това е голям законодателен пакет и може би не е лошо отново да се срещнем, когато напредне дебата по този пакет. Ние, разбира се, следим положението с корабите, прекусяващи Средиземно море и провеждаме мониторинг на всички операции за опазване на границите по вода и въздух. Хората, особено които прекусяват морето и търсят политическо убежище, са обект на специален интерес от наша страна за това какъв вид помощ получават, също така тези, които след това са връщани обратно и така нататък. Границата между Търция и Гърция, въпреки че е сухопътна, също представлява обект на нашето внимание в този смисъл. Така че пак повтарям, може би в бъдеще трябва отново да подновим дебата и да решим какво можем да направим повече. Когато нещата се избистрят, ще дойдат и по-конкретни предложения, разбира се. по въпроса за проучването за колектива гейове, лесбийки, бисексуални и транссексуални. Имаме около 6000 анкетирани, т.е. Виждате, че масива данни, с който разполагаме, наистина е впечатляващ. Ще го анализираме и ще видим какъв е резултата, за какви изводи можем да направим за дискриминацията и за престъпленията от омраза, извършвани в нашето общество. И това всъщност. А, нещо пропуснах, а именно хоризонталната директива. Такава една директива, разбира се, че би била важен съставен елемент на нашата работа, просто като такава сама по себе си. Надяваме се, че работата по тази хоризонтална директива няма да се затлачи и ще дръпне напред. За децата, положението на децата, наистина това е област, в която работим и се опитваме напрекъснато да напредваме, да разширяваме обхвата на дейността си. Също се занимаваме с положението и защитата на децата в рамките на новия мандат за правата на хората с увреждания, защото има и деца с увреждания. Благодаря. Е, Госпожа Флютре, съжалявам, но моите въпроси останаха без отговор. Пак ги повтарям. Въпросът ми е с ромите. Как възнамерявате да работите по този въпрос? Какви ресурси възнамалявате да отделите на този въпрос за индикаторите след съвместната работа с Световната банка и сега по въпроса за малолетните, малолетните, които живеят сами, изоставени са. Това са много конкретни въпроси, защо не ми отговорихте? If you, if you like to, Искате ли една минутка, господин краем да използвате последната минута, която ви остава, за да дадете отговор на тези депутати, които смятат, че не сте им дал конкретен отговор? мадам Флотро, или проблем на проблем на Имало е проблем с превода. Дали може пак да повторите въпроса, ако обичате, за 30 секунди? Сега, повтарям го. Как смятате да работите след публикуването на доклада, публикувано от вашата агенция и Международната банка по въпроса за ромите, публикуването на, и, на показателите за измерване на тяхното положение. И вторият ми въпрос е свързан с изоставените младежи и деца чуждестранен происход на наша територия. Дали смятате да го включите във вашата работа, вашите перспективи или не? Благодаря. И така останаха и въпросите на господин Согор, на господин Клейс. Имате една минутка, за да им отговорите, за да не смятат, че сте ги пропуснали. Разбира се, много крат, кратък ви призовавам да бъдете, защото вече сме изостанали спрямо следващата точка от дневния ред. Благодаря. Thank you very, sorry, sorry for that. I was fighting a little bit with the... Uh, извинете, аз имах малък проблем с uh, превода, защото вашия френски беше доста бърз и не можах да ви разбера директно. Uh, за проучването за ромите. Голямото проучване за ромите, направено от Световната банка и е, ПРОН, това, е, което сме направили е проучване в 300 общини – за да видим какво се прави и не се прави в тези 300 общини и какви са обещаващите практики. Е, на основа на това е, проучване, през следващата фаза, заедно с е, тези общини ще видим дали има методи и подходи, които биха могли да ускорят процеса на социална интеграция. Същевременно работим заедно с избрана група от страните членки, от тези, които са най-засегнати от проблема и разработваме с тях механизъм за мониторинг и индикатори, най-вече за тяхна собствена употреба, като целта е да се изработят сравними критерии, които да се приложат във всичките евентуално 27 страни е, членки, тъй като поручването може би ще се проведе във всичките 27 страни членки, в момента се провежда в 11. Е, що се отнася до е, изолираните мълцинства, ние в момента не работим по тази тема. Нашето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 така, предлагам тези, които смятат, че не са получили отговор на въпроса си, нека писменно да го пратят на агенцията. Наистина, отново прехвърлихме границите на времето предвидено за тази дебат. Наистина, дебатът си заслужаваше да го продължим и съм убеден, че това няма да е последната ни среща. И разбира се, че агенцията ще може пак да дойде, да разговаря с нас и да поясни ако до тогава всъщност не е направила вече това в писмена форма. Надявам се, че няма да повторим същата грешка днес сутринта, където просрочихме времето. Освен това, сега имаме и заседание на координаторите днес след обед. Благодаря отново на Мортен Краем и госпожа Бранц Кейрис за работата, извършена от тях и от тяхната агенция през последните 5 години. Надяваме се, че ще продължат същия дух. Благодаря. Yep. So, let's move on. Let's move on. А нека да продължим сега. Point number nine. Enhanced intra e сега преминаваме към точка 9 от дневния ред. Става дума за засилена солидарност в рамките на Европейския съюз в областта на обежището. Докладчик е господин Кириакос Триандафилидис. Става дума за обсъждане на измененията. Мисля, че те са общо 59, които са подадени към този доклад и на последното заседание на комисията Либе бяха, той беше обсъждан за първи път. Сега ще изслушаме доклада, след което следва дискусия. Господин Трандифилидис, господин председател, както знаете, при този доклад по собствена инициатива става дума за принос за създаване в Европейския съюз на пространство, което е белязано от солидарност и равно разпределение на товара, на бремето, защото основна цел на този доклад е създаване на рамка за справедливо разпределение на товара и отговорността в Европейския съюз. Трябва да се създаде обща европейска система за обежище и държавите членки, които са изложени на несъразмерно натоварване, да получат съответна подкрепа, без това да означава, че е, те трябва да се отеглят от отговорност. Отговорността на държавите членки се базира на международни конвенции, а също така и на европейското право в сферата на обежище убежището. Става, редица, става дума за редица изменения, които са внесени, уважаеми колеги, и се радвам много, че подкрепяте тази цел. Радвам се също, че с тези допълнения се а, допълва и разширява моя доклад. Има достатъчно възможности за изготвяне на компромисни изменения, защото много от измененията, които са внесени, са допълващи а, и а, не всички от тях могат да се приемат. Има само една точка, по която сме на различни различни позиции, защото до измененията или не отговарят на целта на доклада, или се отнасят до точки от него, за които вие разбирате, че не е възможен компромис. Аз ще се концентрирам върху тези точки, по които можем да постигнем споразумение според мен трябва да бъдат проучени измененията с цел да се стигне до компромисни изменения и доколкото виждам от вашата реакция, вие сте съгласни с това. Аз съм разпределила измененията на различни категории. Първо изменения по съображенията от преамбюла. Искам да благодаря на Моника Холмайер и Силви Гиом за техните изменения по линея 2 и аз ще взема предвид тези изменения. След това стъпи допълнителна част, алинея 4, всъщност е насочена към това различната ситуация в различните държави членки и на международно равнище да бъде разгледана. Необходимо е да се направи съпоставка на статистическите данни с капацитета на отделните държави членки. Предлагам компромисно изменение, което обобща, включва измененията на Надя Хелс и Моника Холмар предвид нарастващия брой молби за обежище, проистичащи от арабската пролет. Господин Саймън Босутил засяга ситуацията в някои държави членки, които са изложени на несъразмерно високо натоварване предвид географското си положение в алинея 5 се въвежда понятието на солидното решение по предоставяне на обежище. Това е понятие, което въвежда Моника Холвар. Саймон Буситил говори по-скоро за капацитет за приемане на а, кандидати за обежище. Трябва да бъдат а, взети пред мерки, за да се а, справим с а, силните мигрантски потокци, както а, е посочено в доклада. Държавите членки се нуждаят от допълнително για την практική и това се посочва в някои от измененията. Що се отнася до техническата подкрепа, приветстваме измененията на Силви Гиан. <coughs> Става дума за Европейската обсерватория за обежище, която дава възможност за практическа помощ чрез експерти, групи от експерти, които да окажат помощ на държавите членки. В компромисните изменения се посочва, че успехът на тази служба ще зависи от активното участие на държавите членки. Що се отнася до сътрудничеството между Фронтекс и Европейската система за обежище, посочвам измененията на Силви Гиом и Моника Холмар. Тя говори за задължението на Фронтекс да участва в международните споразумения за правата на човека, да се придържа към тях. Не става дума само за чисто експулсиране на тези хора. Финансова солидарност, измененията тук са все в една и съща посока, така че не е необходимо да се представят компромисни изменения. Аз съм подготвил четири изменения. Да гарантирам, цялостност на текста. Говори се за необходимостта от гъвкаво използване на средствата, да могат е, е, бързо да се освояват и достъпът до тях да е бърз, когато настъпят непредвидени ситуации. Освен това, е, трябва да се гарантира постигането на допълнителна полза при проектите, които се съфинансират от Европейската комисия. Европейските средства не трябва да заместват средствата от националните бюджети, заделени за убежище. Сега, за е, разпределяне на правомощията, според нас е важно да се посочи, че логиката и духът на е, регламента Дъблин трябва да се изменят така, както проистича от правораздавателната практика на СЕС. По тази причина през 2014 година Европейската комисия трябва отново да ревизира регламента Дъблин и това предлага Моника Холмар. Тя говори за вземане предвид, а не за приветстване на тази задача на Европейската комисия. Трябва да се разработят системи за обежище, които да съответстват на международните правила и посочваме, че Дъблин не предвижда съразмерно разпределение на е, натоварването между държавите членки. За това е необходимо да продължим дискусията за това, коя е отговорната държава за проверка на молбата подадена от кандидата за обежище е, след това измененията, които са свързани с самото обежище, са в една и съща посока, могат да бъдат обобщени в един компромис. Имам предвид всички изменения по проверката на молбите за обежище. Тук трябва да се гарантира спазването на човешките права на кандидатите за обежище, също така и тяхното право на стабилно решение по техния случай. И не можем да заменим основната проверка с бърза процедура преместване, международна закрила на търсещите убежище, повечето изменения във връзка с пилотния проект е, ОРМа се ползват с нашето одобрение, обаче е, този пилотен проект нямаше достатъчно успех и за да се постигне по-голям успех, държавите членки трябва да участват по-активно. Европейската комисия обяви, че е, ще разпространи предложение за преместване на лица, които се ползват с международна защита и е, които търсят обежище. В рамките на Фонда за обежище и миграция са предвидени средства за преместване на тези две категории лица. Надяваме се, и вярваме, че става дума за два, две различни категории лица. Казах вече търсещите обежище и тези, които се ползват с международна защита. Преди да проучим основно тази тема, е необходимо да извършим много задълбочена проверка за приемането на търсещите обежище и също така преместването на тези е, лица в различни страни, членки на Европейския съюз. Мисля, че първо трябва да очертаем общата рамка. След това взаимното доверие в рамките на една нова е, система в Европейския съюз. Искам да подчертая, че в четвъртата част на моя доклад не става дума за за това, че системата за предоставяне на визи или за граничен контрол трябва да се промени. Не. Става дума единствено само за съответните регламенти, които уреждат тази материя. Граничния контрол също е уреден тук и аз мисля, че в нашия доклад трябва да става дума основно за това как да изпълним нашите задължения в връзка с обежището. Мисля, че както за кандидатите за обежище, така и за държавите членки е, представлява е, предимство, когато се въведат единни европейски правила, за да нямаме толкова много жертв жертви на трафик на хора. И накрая искам да кажа, е, по-скоро да се извиня на преводачите, че говорих толкова бързо, по-точно четох толкова бързо. Да, може би сега е момент да дадем думата на някои колеги, които желаят да се изкажат или първо на координаторите. Господин Бозотил, да, разбира се, че ще се изкаже, но госпожа Холмайер е докладчик в сянка, така че може би тя трябва да се изкаже на първо място. И след това ще дадем думата на всички останали. Фрау Холмайер. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегата Трендафилидис и неговите сътрудници. Благодаря му най-сърдечно за интензивния и много добър диалог, който проведохме с него и също така за неговите интензивни усилия за постигане на компромис. Това, което на мен ми прави впечатление при доклада по собствена инициатива е, че ние на първо място, и тук искам да цитирам компромис 6, говорим за increasing, increasing protections, аз мисля, че е, това, което е важно в случая е, е да бъдат спазвани стандартите или нормите за закрила, които е, тук е, в парламента сме обсъждали. Е, не става дума за е, е въвеждане на по-строги стандарти за защита, а да бъдат спазвани ние не можем да въвеждаме по-строги стандарти, преди да спазваме съществуващите. Смятам, че нашите настоящи стандарти са добри и трябва да ги спазваме и е, да полагаме усилия за това спазване. И при тези усилия аз на първо място бих подчертала компромис 6, защото в компромис 8 там имам въпрос във връзка с е, оценката, и е, наблюдението. Е, тук е, е въпросът ми към колегата Трандифилидис. Там се посочва, че всички възможни партньори на място, които участват в наблюдението и оценката, ще трябва да участват. За мен това не е толкова лесно постижимо на практика. Например, оценката се дава на ЕАСО, след това те се включват в, не включват в своята програма. Става дума за Европейската служба за подкрепа в областта на обежището и в крайна сметка всичките местни неправителствени организации на 27 държави членки би трябвало да участват в мерки за оценка. Точно тук искам малко повече пояснения, защото това, което се посочва в доклада на СПО е правилно Следователно, те отговарят за наблюдението, за мониторинга съвместно с комисията. И за мен е, това е важно да се посочи, защото е, така е, ясно се разпределят отговорностите и ако не е така, ние няма да имаме реална оценка. След това имам една молба във връзка с темата Еурема. Тук имам молба при компромис 15 на колегата Бусотил да се добави Комисията да приеме текст за механизъм, който да дава добавена стойност на механизмите за закрила в държавите членки, които съответно да бъдат пропорционално изчислени с техните географски, всякакво географско разположение, демографското им положение, както и спецификата. Намерението е следното. Малта е най-засегната от е, всички останали държави членки. Малта всъщност е остров, е, така че е, в крайна сметка ние съжаляваме, че за Малта условията не са толкова оптимални. Малта е най-силно засегната. Италия, да, там често се говори за Лампедуза, обаче мисля, че Малта е най-засегната и е, една страна, която е на втора линия, тя също е силно засегната. Тя не е на първа линия, също и географски не, е, но е, тя е най-силно засегната поради една специфична ситуация, която ние установяваме частично в Гърция. Става дума за това, че в Белгия в е, момента е, има е, много мигранти, е, много повече, отколкото отиват в Италия. Затова моля колегата Филидис да прибави, към, да прибави това към компромис 15, защото в ситуация, в която някой е признат в някаква категория, аз си мисля дали не можем да помогнем на Малта в специфичната ситуация на остров и така да покажем солидарност защото, както казах, Малта е изключително много натоварена в това отношение. И след това, позволете ми една специална бележка, ние винаги посочваме, че Дъблин предизвиква особен проблем. Аз мисля, че имаме три проблема. Не регламента Дъблин предизвиква този проблем. При Гърция имаме този проблем и ние не го споменаваме, а именно, че е, Турция предизвиква този проблем с е, е, блокираната област от военните, до сега не сме намерили отговор и става дума не само за кандидати за обежище, а незаконни е, бежанци по най-различни причини. Гърция страда от този проблем и ние е, обикновено не се обръщаме към Турция, защото Турция трябва да поеме много по-голяма отговорност, отколкото носи в момента. Госпожа Гийом, моля да се съобразявате с ограниченията във времето. Добре, казва госпожа Гийом. Добре, телеграфно тогава. Благодаря. Всъщност на първо място на господин Трънтафилиди за това, че е изключително решен да търси компромис. И това е начина, по който трябва да работим. Аз подкрепям голяма част от измененията, компромисните, разбира се, трябва да бъдат пренаписани някои от тях, други не ги приемам. Това обикновено е нормата, така се случва. Сега, по въпроса за компромисните изменения, смисловите елементи ще ви дам на моята група, смисловите елементи, които би искала да привнесе моята група. Подчертавам колко е важна солидарността и отговорността. Важно е това винаги да се вплита в нашия дискурс, кога, особено когато става дума за европейски механизъм за убежището. В този изключителен, в този конкретен случай е важно да има сътрудничество и солидарност между държавите членки. И освен това да има споделена отговорност между държавите членки. За това подчертавам необходимостта от е, съчетаването на тези два елемента. По въпроса за засилената практическа солидарност и сътрудничество, трябва да има служба и тази служба трябва да функционира по адекватен начин. За да се случи това, както сега, така и в бъдеще, трябва да се предоставят повече средства на въпросното бюро и ако е необходимо, дори да се предвидят допълнителни средства, допълнителни мерки. На трето място, практическото съдействие е важно, но не може да изпреварва законодателната хармонизация. Благодаря, това е моето мнение. Няма сега да повтарям не... риска, който може да пред който може да се изправим при конкретните редакционни бележки. Сега, нещо друго, което в момента ни занимава в дебата на МФР този фонд за убежището не трябва да се счита за заместител на бюджетите, които държавите членки отделят за тази цел и освен това не трябва да се смята, че измества отговорностите на тези държави членки. Два въпроса, свързани с финансирането. Системата на финансиране трябва да бъде ефикасна, финансирането да бъде ясно и гъвкаво, за да може да отговаря на спешни случаи и съответно да не повтаря съществуващите вече финансови инструменти. Трябва да бъде и прозрачна системата за финансиране и тук съм на обратното мнение от мнението на госпожа Хохмайер. Разбира се, не всичко е измислено, може да се измисля още от гледна точка обаче на споделената отговорност за да може информацията за европейското финансиране да бъде, да бъде във всеки един момент прозрачна. Не можем да се похвалим с прозрачност, прозрачност точно в, нас, в настоящия момент. Ето това бе моята телеграма. Ромева, Господин Ромева. Uh, Аз ще бъда кратък, защото е, споделям това, което вече се каза. Става тук въпрос не само за солидарност, но и за справедливост и ефикасност. Точно за това става дума. Това първо. Второ, Въпросът няма нищо общо с искането на някой търсещо бежище да отиде в дадена страна членки. Става дума за това, че ни е необходим общ европейски подход. Сега преминавам към измененията. Е, нито едно от нашите изменения не се съдържа в е, компромисите е, което е добър сигнал, защото очевидно няма противоречие предложенията на докладчика цели да постигнат компромис е, между постъпилите изменения. Оценявам високо подхода, който докладчика е избрал. Искам да изтъкна два аспекта. Първо въпроса за използване на фондовете, за да бъдат те по-достъпни, по-гъвкави и по-ефективни. И второто, което ми се струва важно, вече се каза, но ще го повторя, е въпроса за солидарността с страните членки, които са особено засегнати от проблема. Мисля, че по тези два аспекта можем да се сътрудничим много. За останалото продължаваме по начина, по който работим работихме в самото начало и подкрепаме доклада. Благодаря на колегите. Господин Бусотил, сега искате ли да вземете думата? Заповядайте. Благодаря. И аз искам да поздравя господин Триантифилидис. Докладът е не само добър, а и забележително добър тъй като неговият автор е произхожда от държава, която в момента се възползва от европейската солидарност. Моята държава, Малта, е в същото положение. Така че два пункта. Първо, отдела за разпределението на отговорностите, раздела по-точно. Дъблин е наистина щекотлив въпрос за много от нас, но трябва да си изясним позициите, защото смятам, че Дъблин просто се основава на основи, които само сочат като отговорна една държава. И ако всички изведнъж решат да влязат в Европейския съюз през една единствена граница, то тогава тази държава, от чиято граница трябва да навлязат емигрантите, трябва да носи отговорността за целия Евросъюз на собствените плещи. И това не са само фантазии. 90% от нелегалните емигранти преди една-две години влязоха точно през Гърция. И ние казахме, а хубаво, това си е тяхна отговорност по силата на Дъблин, за това трябва да се справят с 90% от емиграцията. И това, както виждате, е несправедливо. И това е застъпено, за съжаление, в самата сърцевина на Дъблин. Така че Дъблин трябва да бъде променен и изменен по начин, по който отговорността се споделя от всички от всички, поне в тези случаи, в които е очевадно, че държавите се затрудняват. Втори пункт по въпроса за преместването, механизма за преместване или разселване. Има специален наред, механизъм, наречен ЮРИМА, който бе изработен специално по мярка на Малта и цели да бъдат е, разселени иммигрантите от моята страна към другите държави членки. Това е много хубаво като намерение, само че скъпи приятели изобщо не се получи. Даже Штатите приеха повече емигранти от моята страна в рамките на този механизъм от всички останали държави членки взети заедно. Тоест, механизма не сработва. Трябва да намерим такъв, който да дава резултати. Какво е важно тук? Важно е да има резултатност, а в момента не можем да се похвалим с такава. Трябва, значи, да решим какво да направим, за да за, се задейства веднъж за винаги. Дали то да бъде чрез наш доклад или чрез искане към комисията да изработи инициатива, няма значение. Ситуациите обаче стават все по-критични и по-критични в държавите членки и трябва да имаме правно издържан механизъм, законно подплатен, който да дава разковничето към разпределението на отговорностите в случаи на извънредно положение в някоя държава членка. И в заключение искам да посоча изменение 118 и 120, вече всъщност посочени от госпожа Холмайер. Аз ги ги подкрепям, нейните изявления и се надявам, че докладчикът ще ги отрази. Благодаря. Госпожа Латфорд. Благодаря, господин председател. Аз не съм докладчик сянка на моята група. Просто искам да направя някои коментари. Мисля, че е съвършено вярно, че имаме нужда от солидарност в общата система за убежище. за да може отговорността да бъде пата от всички страни е, членки. Аз също имам проблем с е, непропорционалното разпределяне на тежестта Е, имаме най-различни варианти в страните членки на Европейския е, съюз. Трябва да бъдем обаче внимателни, е, разглеждайки общата система за обежище и поставяйки е, е, количествени показатели за това, коя страна колко ще получи, примерно, на глава от населението. Например, Германия и е, Обеднението кралство, заедно с още две страни членки, е, приемат половината от държащите обежище в е, Европейския съюз. Не искам да омалважа ситуацията на страните членки, които изпитват е, тежест. Господин Бусатил каза, че Гърция приема 90% от всичките същи е, обежище. Е, тук изобщо не се включват случаите на всички, които пресрочват сроковете на своите визи. Те също създават тежести. Те също имат право да поискат обежище. Това са все подобни а, е, проблеми, с които трябва да се справим и които трябва да бъдат включени в а, е, общата картина. Що се отнася до солидарността, ни трябва една практическа система за а, е, подкрепа, т.е. трябва да а, подобрим положението с а, капацитета на системата за приемане на търсещи Аз не съм толкова ентусиазирана по отношение на една постоянна система за преместване. А, мисля, че трябва да се е, чака оценката на ОРМ. Господин Босутио каза, че тази система не работи, затова си има причини. Една, един от принципите на европейската система за обежище е да не третираме хората като куфари, които могат да бъдат премествани където си а, поискаме. Ние се опитваме а, е, да, да предотвратим търсенето на най-изгодната държава, но също така и непрехвърлянето на хората като а, пакети. Тоест, трябва да бъдем, трябва да бъдем внимателни. Ако имаме постоянна схема за преместване, какво би означавало това за а, държавите, които трябва да положат повече усилия за изграждане на капацитет? Ще спра до тук. Не, просто искам да отбележа, че има опасности по пътя, по който сме тръгнали. Благодаря пак имаме проблем с времето. Госпожа Кораца Билт. Благодаря, господин председател. Съгласна съм и аз че трябва да се сътрудничим, да сме солидарни, но това трябва да се основава на факти. И фактите са, че съгласно статистиките на Юростат, държавите, които приемат най-много емигранти през последните две години, са държави като Франция, Германия, Белгия и Швеция – Тоест, не само по, по море влизат емигранти, влизат и по друг начин. По въпрос сега за Дъблин. Наистина важно е да го ревизираме и да го видоизменим, за да бъде по-лесен за приложение. Но това, което трябва да постигнем до края на 2012 година е обща система за убежище. Не виждам защо обаче Дъблин трябва да се превръща в изкупителна жертва по въпроса за разселването на емигрантите, наистина трябва да се питат търсещите политическо убежище, да се иска и тяхното мнение. Но това всъщност се отнася не по-скоро за търсещите убежища, за тези, които вече се ползват от нашата система за протекция. Надявам се, че комисията вече ще излезе с предложение за нова система по разселване. И по въпроса сега за либерализирането на визовите режими, не трябва всичко да се смесва и да се слага в един и същи кюб. Либерализирането на визовите режими няма нищо общо с миграционната политика. Разбира се, че има злоупотреби, но тези злоупотреби са единични случаи. Визовите режими целят да урегулират е, учение, пребиваване с туристическа цел и така нататък. Благодаря. Thank you, Mr. Uh, Господин Бронс, благодаря. Няколко въпроса имам аз. Никой няма да ме обвини, че не взимам участие. Солидарността е много хубаво нещо и трябва да е, се отнася за всички, не само за търсещите политическо убежище. Никой тук обаче не прави сметка за пропорциите, които можем да приемем и кое трябва да отхвърлим. Ако прекосим границата, то тогава само ще раздаваме хартийки, билети за, на входа на нашите граници. Фронтекс и, и неговият директор казаха, че най-големият миграционен поток е през Гърция от Турция. И освен това, на тази граница те си унищожават паспортите и не става ясно откъде идват, така че няма друг изход, освен да им се даде политическо убежище, просто защото не можеш да прецениш колко е опасна или не, една несъществуваща или незнайна за нас държава. Eh, Господин Папа Николао, искам да благодаря на докладчика за чудесния доклад. Взимам думата, защото съм от Гърция. В Гърция мигрантския натиск е много силен. Искам просто да коментирам, че това е доклад по собствена е, инициатива и представлява важна възможност да изразим собствените си идеи и да поискам солидарност не само на теория, но и на практика. В случая на Гърция въпросът има доста прагматично измерение. Е, съжаление, резултатите до този момент не са задоволителни. С този доклад имаме възможност да изразим някои нови идеи, да изразим малко по-прагматична солидарност. Е, искам да коментирам това, което каза госпожа Кораца Билт. Факт е, че някои страни в Южна Европа изпитват по-голям натиск, отколкото някои страни в Северна Европа. Просто това е положението. Сега госпожа Госпожа Холмар, зададе въпрос на комисията. Да чуем ли комисията по този въпрос? Господин Адълберт. Коми... Въпросът беше към кого? Добре, Връщаме думата на докладчика. Господин председател, аз споделям вашата загриженост, че времето е кратко и за това искам да посоча само следното. Аз наистина се опитах доклада Триандифилидис да го направя доклад на комисията Либе, поради което много от измененията ги приех, измененията, които бяха внесени като някои от тях включих в компромисни изменения. Има наистина ужасно много теми, които бяха засегнати днес и аз не мога да ги коментирам по-отделно. Приемам това, което предложи госпожа Холмар, а именно да проведем среща на докладчиците в Сянка, за да обсъдим тези въпроси по-подробно. Благодаря, благодаря на всички колеги, благодаря също на моите сътрудници, които участваха в изготвянето на доклада. Благодаря ви аз, господин Триантифилидис, за вашето усилия и за това, че ще вземете бележка от всичко казано и ще го отразите в предложенията за изменения. Благодаря и за това, че бяхте кратък. Непрекъснато повтарям, но е така, защото нямаме много останало време за следващата точка от дневния ред, а именно за доклада на колегата Ана Хехт от, за закрила на децата в цифровия свят. Това е проектостановище подготвено от нашата колега и от Комисията по култура по повод на съобщение на Европейската комисия за европейска стратегия, която да закриля децата по-добре в днешният свят на интернет и други цифрови предизвикателства. След като изслушаме докладчицата. Ще чуем кога е и срока за пред, пред, представяне на изменения. Благодаря, господин председател. Наистина става дума за важен въпрос. Това е становище, доклад по собствена инициатива, но не мисля, че е, трябва да отречем голямата ни отговорност за закрила на децата в цифровия свят отговорността е, за бъдещето също е много голяма. Имам предвид нашата отговорност. Интернет има и положителни аспекти. Той е важен инструмент за намиране на информация и за формиране на мирогледа на децата също така да бъдат информирани и за техните права. Естествено, е, интернет е, предлага същевременно много опасности, например груминг, мобинг или възможността децата да попадат на е, неподходящи за тях съдържания, да станат жертва на проучване на пазара на различни форми на измама или пък да влязат в контакт с служители, или по-скоро с съдържания, които са предназначени за възрастни хора. Аз мисля, че както е, морални, така и правни причини има, които налагат защитата на децата. Има конвенция за защита на децата и в тази конвенция се посочва, че държавите членки носят отговорност за закрилата на децата във всички части на обществото. Съгласно тази конвенция, ние като законодател сме призвани по най-добрият начин да се погрижим за закрилата на децата чрез законодателните актове, които приемаме. Това трябва да се превърне в тема широко разглеждана в обществото. Европейската конвенция за правата на човека, член 2 посочва различни права. Право на живот, право на защита на личната сфера, на личния живот. Така че държавите членки трябва да предприемат всичко за защита на децата в интернет. Това беше е, потвърдено още веднъж с решение на Европейския съд за правата на човека. Защитата на децата е цел, която трябва да се вземе предвид при ревизирането на европейското законодателство по отношение на защитата на личните данни. Не само държавите членки и техните правителства трябва да бъдат активни, цялото общество трябва да прояви активност. Имаме доставчици на интернет, също така и доброволни организации, които могат да участват. Има хотлайн, които много често извършват изключително важна работа, като показват случаи на злоупотреба с положението на децата. Така че е, децата трябва да бъдат защитени на базата на правни разпоредби и е важна задача за държавите членки и за комисията да изготвят е, статистически данни, е, например как да се организира борбата с груминга. За мен обаче е много важно да се предложи дефиниция за детска порнография. Аз мисля, че тези права не се противопоставят помежду си. Смятам, че правата на децата на закрила, сигурност и добро съществуване са права, които могат да бъдат защитени в съдебно производство. Ние всички виждаме какви са нашите задачи, така че трябва енергично да осъществим тази защита. Естествено, тук има и други права, например права на потребителите, правила за реклама в социалните медии и инструменти, които предлагат на родителите по-добра защита на децата в интернет. Надявам се, че Комисията по култура ще се спре подробно. Населява много, че Комисията за потребителите не е представила становище, въпреки че тук става дума за защита на потребителите, а децата хората на първо място са и потребители. И е, като погледнем как стоят нещата, Комисията по култура ще гласува за това на 10 юли и това означава, че ние в нашата комисия в понеделник 9 юли ще можем да гласуваме. Измененията трябва да бъдат внесени до 25 юни. Ако е, има още изменения, крайният срок е 12 часа 25 юни. Сега думата има госпожа Риспек. Благодаря. Поздравления на докладчицата, както и на докладчика на Комисията по култура. Наистина, е важно да ги похвалим, защото са си сътрудничали и то в името на, един страх, на едно страховито предизвикателство, въпреки че това е само проекто становище, основаваме се на становището на съобщението на комисията, където ясно се очертават всички тези технически, юридически и политически пречки, които трябва да се преодолеят. Статистиките са страховити, штръкват му косите на човек направо. Ясно е, че цифровият свят ще продължи да се развива с главоломна скорост и ясно е освен това, че и младите, и юношите, и децата все повече и повече ще се залепват за компютрите. Ние вече сме залепени за тях почти 80 до 90% от младежите до 15 години имат компютър и сърфират ежедневно в интернет. Най-интересното обаче и най-страскащото всъщност е, по повод за, на статистиките е непрекъснато нарастващият брой заплахи, които се надвесват над децата. Всякакъв вид послания, които са вулгарни, просташки, е, насилствени и подкопаващи, уронващи човешкото достоинство, заплашителни някои от тях включително, да не говорим пък за търговската пропаганда много са случаите на опити за установяване на контакти с сексуална коннотация и някои дори инцидентно са поддържали такъв вид контакти без да са целели това. В, от 11 до 18 години тези, тази граница, възрастова граница, младежите от тази граница в Франция непрекъснато, показват статистиките, са поставяни пред нарастваща заплаха. Така че трябва да намерим баланса между правото на свобода на изразяване и на осведомяване и на техническо развитие, на развитие на новите технологии и тяхното из използване от страна на младите и юношите, но това трябва да бъде балансирано с тяхната закрила трябва да се търси и да се намери баланс. Ясно е, че няма да е лесно, но поне трябва да опитаме. И така, както обикновено процедираме в такива случаи, ще анализираме различните текстове, които ни дават информация за законодателството в момента. Ще почертаем нуждата от превенция и от просветни кампании, насочени към децата, към юношите, към преподавателите и към родителите. И не бива да се задоволяваме с постигане на нещата наполовина. Трябва да сме амбициозни. Защо? Защото самите деца и младежи не винаги смятат, че интернет е опасно място и всъщност е, естествено носещите отговорност за това са родителите. Родителите обаче не също могат да реагират, защото те самите непрекъснато са изправени пред всякакъв вид промени и предизвикателства. Мобилни телефони, компютри и така нататък. Ако на времето можехме да сложим катинар на телевизора, за да не гледа децата това, което ние не искаме да гледат, сега с компютрите и с телефоните не е чак толкова лесно интересно, защото понякога децата знаят повече от родителите. И в заключение искам да кажа, че няма едно единствено и изчерпателно разрешение на този въпрос за връзката между децата и цифровия свят. Трябва да се търси, значи, е, комбинация от лостове политически, технически, юридически, педагогически и така нататък. Аз вярвам в а, е, силата на нашия парламент и възможността му да намери развиваща се в времето Развива се във времето начин да реагират на това явление. Трябва да се зачитат, трябва да се уважават децата от една страна, но от друга страна трябва да упражняваме контрола си, отговорността си и да се възползваме от всичките си законодателни, правни и други правомощия, за да ги закриляме. Това е нашата а, отговорност и тя трябва да бъде споделяна от правната отговорност и от педагогическата отговорност на преподавателите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на докладчика в сянка на НФ, защото тя нямаше възможност да остане се, тя ще се върне в Рим. Шест са въпросите, които тя иска да повдигне е, и по които иска да внесе изменения. Е, първо, е, подобряване на законодателната рамка за престъпления онлайн. В светлината на скоро приятата директива за експлуатация на децата и детска порнография. Второ, събирането на данни за интернет престъпност, тъй като тези данни не се събират в достатъчен размер. Трето, многостранен подход за защита на децата, включващо всички участващи четвърто затваряне на пропаста, дигиталната пропаст между поколенията, родителите трябва да защитават своите деца срещу нелегално съдържание. Трябва да имат умение за това. Пето, предотвратяване на това децата вторично да станат жертви. И Шесто, обмен на информация между страните членки и трети държави с цел а, премахване на нелегално и неподходящо съдържание, качено в а, интернет, най-вече съдържание, целящо сексуалната експлуатация на деца. госпожа Зипел. Благодаря. Искам първо да благодаря на докладчика, че се е занимала с тази тема. Аз мисля, че темата ще добива все по-голямо значение в бъдеще и че включва широк спектър от е, различни специални теми. Разбира се, при защитата в интернет става дума за наказателно-правни аспекти, което не означава, че са ни необходими непременно нови закони, но това, което вече е прието като законодателство, държавите членки трябва да го прилагат много стриктно. Бяха посочени вече някои примери. Същевременно е, съществува особена отговорност на доставчиците на интернет услуги е, всички тези, които предлагат различни неща е, на децата, е, излагат ги на различни опасности. Е, и въпросът за дизайна вече беше посочен. Всичко това е много важно, но аз виждам един допълнителен проблем. Аз още днес Понякога съм потресена, когато говоря с млади хора, които използват интернет, чат-румовете и всички други подобни възможности. Разбира се, те трябва да ги използват, но същевременно тези млади хора изобщо не си задават въпроса, че е, в интернет ги дебнат опасности като в реалния живот. И този проблем ще става още по-голям, защото още днес не само 10 и 6 годишни деца, а все повече 4 и 2 годишни деца могат безпроблемно да си служат с новите медии, да си играят с iPad и въобще да ползват всички възможности, без разбира се да могат да осъзнаят, че там има отрицателни елементи и явления. Така че ние ще трябва да съобразим нашите законодателни мерки, така че е, децата, в зависимост от тяхната възраст, да могат да научат да се справят с опасностите. Наред с е, вече посочените мерки, искам да посоча е, нарастване на медийната компетентност, така че децата в училище да получават достатъчно информация за опасностите. Учителите, възпитателите и другите хора, които се занимават с деца, трябва да обръщат внимание на тези неща и когато се грижат за децата, би трябвало да изострят вниманието им към тези елементи. Аз още веднъж искам да посоча, че докладчика е направила един доста широк от обзор на темите, които са актуални тук. Аз знам, че това е много важно предвид непрекъснато променящи се технически възможности. Госпожа Кораца Бил. Госпожа Кораца Бил, приветствам Комисията за стратегията за защита на децата и становището на госпожа Хелт. Важни са новите възможности за изразяване и обучение на децата. Същевременно обаче децата стават жертви на сприятеляване по интернет с цел сексуална експлоатация и разпоредбите за защита от детска порнография трябва да бъдат приложени от страните членки. Децата трябва да бъдат признати за уязвим потребител. Миналата седмица седмица приехме е, доклад е, за уязвимите потребители на пленарното заседание. Свободата трябва да върви ръка за ръка с отговорността. Аз съм привърженичка на саморегулацията. В сферата на защитата на потребителите и рекламата саморегулация вече съществува, но тя не е достатъчна. Ние трябва да продължим и да засилим натиска върху бизнес, общността и страните членки. Например, за да бъдем конкретни, е, например, да се вземе решение да не се извършва е, реклама пред деца в училищата, е, в предавания предназначени за деца, да не се публикуват реклами в уебсайтове на други фирми. Това вече са конкретни стъпки и наред с е, е, външния мониторинг на мерките за прилагане, е, мисля, че може да се постигне успех. Също така трябва да се помисли за защитата на данните, за ключовите думи, които се използват в рекламите за деца образованието, грамотността и информацията са други ключови моменти, както казаха колегите. Господин Скурия. Благодаря, господин председател. Мисля, че тази тема е особено важна, защото е ясно, че целта е група в обществото, която е особено уязвима. 40 часа седмично – прекарват млади те хора пред телевизора, а днес час и половина малолетни сърфират в интернет. Два часа сърфират децата и младежите от групата до 16 години. Така че виждате колко голяма е опасността те да бъдат изложени на най-различни опасности. Малолетните още на 9 години започват да си служат с интернет и дори има деца, които на предучилищна възраст седят пред компютъра и поемат всички опасности, които той предлага. Естествено, на този фон това е тема, която трябва да разглеждаме дигиталната защита, цифровата защита е всъщност защита, която е насочена към най-слабите, най-беззащитните групи от населението, особено в условията на криза, в каквато сме в момента. И мерките, които се вземат, трябва да бъдат насочени към училището, към родителите. 50% от младите хора от собствената си стая влизат в интернет, т.е. те са сами, когато сърфират в интернет. И вече могат да го правят и от мобилните си телефони. 60% го правят в училище. Темата е изключително комплексна и трябва да насочим особено вниманието си към тези особености. Във всички случаи е, трябва да се работи повече е, за достъп до обучение по нови медии. И тук трябва да се прави разлика между законни съдържания, е, защита на личното пространство, е, и трябва да имаме и цифрово гражданство, като преди всичко се опитаме да запазим последователността, приемствеността в програмата, за да можем да дадем отговори на важните въпроси. Успоредно с това трябва да осъзнаем положителните страни на различните разпоредби и нормативни актове, но това не е единственото. Всички трябва да бъдат включени, е, за да бъдат защитени най-уязвимите групи, а именно малолетните. Така, някой от е, от Сянка искали да вземе отношение. Госпожа Ламбърт, да, благодаря. Наистина работата е свършена чудесно. Много синтетична е работата, така както изглежда свършена на малко място, много съдържание. И бих искала тук да, на, да привнеса следното, а именно разбирането на самите деца относно това как тяхното поведение в и киберпространството може да наруши правата на другите. Някои от възрастните имат престъпни намерения, но и децата начинът по който използват киберпространството и интернет, самите тези деца могат да бъдат заплаха на, за другите. И за това смятам, че трябва да се застъпи и това. Самото разбиране, критерият на децата. Може да го свържем с опазването на личните данни, на личната сфера, може и да не го свържим. Но, така или иначе, трябва да го включим като презумпция. Няма да навлизам тук е, в подробности, но е ясно, че нямам предвид съвместното ползване на файлове. Има предвид други неща. Господин Триантифилидис? Моята група а, е, приветства а, е, становището. Бихме желали обаче да подчертаем, а, е, включването на доклада на Денис Де Йонг за хармонизиране на наказателното законодателство и зачитането на принципите за субсидиарност и пропорционалност. Припомняме, е, че наказателното право трябва да се използва като посредна, последна мярка. Друг въпрос, е, на който много държим, е ролята на доставчиците на услугите. Комисията насърчава доставчиците да играят по-голяма роля е, в защита на децата, тъй като те са търговски е, фирми ще внесем изменения за да гарантираме това, че доставчиците на услуги няма да, да бъдат контролирани. Благодаря и сега, госпожо Хехт, вие отново имате думата. Благодаря, благодаря най-сърдечно за всички отправени коментари. Наистина те са много ценни за мен. През следващата седмица ще имаме среща с докладчиците в Сянка и ще трябва още веднъж да се занимаем с въпроса какви компетенции изобщо има комисията Либе и е, колко от нещата, които са важни, можем да включим в този документ. Искам да посоча, че не споделям схващането на, Кораца, на госпожа е, Кораца Бил, че трябва да има саморегулиране в тази сфера. Не е възможно е, да има саморегулиране, когато става дума за нашите деца. Ние сме тези, които носят отговорност за закрилата на децата и не е достатъчно, ако приемаме е, доброволни споразумения. Спомням си, че преди 15 години за първи път осъзнах колко опасен може да бъде интернет и мисля, че Групата Spice Girls, тя е много интересна за моята дъщеря. Тя следеше изявите на Spice Girls по интернет и след това на екрана ние открихме порнографски снимки и това наистина ми даде възможност да осъзная колко опасен може да бъде интернет. Мисля, че нашите деца наистина трябва да бъдат предпазвани от подобни снимкови материали по интернет. Сега за сроковете. Не знам дали в досегашния график има някакви изменения. Господин председател, кажете ви. Само ще напомня а, на всички членове на комисията, които са слушали нашия дебат, че на 10 юли ще бъде гласуването. Крайният срок за внасене на измененията в Либе е на 25 юни в 12 часа. Гласуването в комисията ще бъде на 9 юли 2012. Това са а, фиксираните срокове. Просто искам да ви ги напомня, за да може да ги спазите. Ако това беше всичко, ще преминаваме към заседанието на координат координаторите две минути прекъсване, за да могат онези, които